Wir begrüßen Sie herzlich zu einer erneuten gemeinsamen Sitzung mit dem Haushaltsausschuss Haushalts. Благодаря, казвам на всички добре дошли на съвместното ни заседание. В момента представяме накратко на обсъждане въпроса за непокритите средства, уредените плащания. Знаете, имате дневния ред, така че имате информация за езиковия режим, е, който ви е на ваше разположение. Съвместните протоколи от 27 ноември и 13 декември 2018 година ще се смятат за прияти, ако до края на настоящото заседание не, настъп, не бъдат внесени промени. И така, точка четвърта от дневния ред. Казвам, добре дошла на госпожа Иванова, представител на Сметната палата. Докладчик е госп... господин Пирински. Госпожо Иванова, с голям интерес интерес прочетох този изключително сложен документ. Надявам се, че постига целта да изгради доверие в държавите членки относно коректността на разпределението на пакетите в многогодишната финансова рамка. С интерес очаквам вашето представене на този толкова сложен документ и ви давам думата. Заповядайте. Thank you very much, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Съвсем права сте. Това бе един от, може би, най-сложните доклади, макар той да не е специален, а да съдържа само бърз преглед на случай, е, в който се прави анализ на публично достъпни факти. Процесът е доста труден. Имам предвид процеса на излагане на различните стъпки, които се следват при предварителното разпределение на фондовете между държавите членки. Стъпихме върху различни източници на информация, за да хвърлим светлина върху този процес на разпределение на средствата от фондовете между държавите членки и е, на предложенията за периода 2021-2027 година. Процесът е, ще наподобява много на процеса от предходния програмен период, по-специално от 2000 до 2006 година. За следващия програмен период комисията е предложила за кохезионна политика бюджет от 373 милиарда евро, около 10% по-малко от предходния период 2014-2020 година. Както виждате от схемата, тези средства ще бъдат разпределени чрез три фонда Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд Плюс и Фонда за сближаване. Е, за Фонда за сближаване са предназначени 46,7 милиарда евро, а за Европейския фонд за регионално развитие и за Европейския социален фонд плюс общо 326,3 милиарда евро. Между регионалния и социалния фонд средствата ще се разпределят за две цели инвестиции за работни места и растеж. Това е най-голямата част от парите и цел териториално сътрудничество – Откъде идва сложността от различните процеси, използвани за разпределение на средства за тези две цели на високо равнище? Ще започна с процеса за средствата за инвестиции за работни места и растежа. Тази цел ще погълне 85% от общия бюджет за кохезия. Така че през следващия програмен период комисията като начало предлага да продължи да категоризира регионите в Европа в три категории. По-малко развити региони, региони в преход и по-развити региони. Новостта в сравнение с предходния програмен период – се отнася преди всичко до регионите в преход. Е, за 2014 година тези региони бяха с е, БВП на глава от населението от 75 до 90% от средното за Европейския съюз, докато за следващия програмен период тази категория ще бъде е, предназначена за всички региони в преход, където БВП на глава от населението е от 75% до 100% от средното за Съюза. Тези региони, които преди е, са били по-развити, защото са били в графата от 90 до 100% от средното за Съюза, ще минат в е, графа региони в преход. Регионите в преход получават повече средства от фондовете на Европейския съюз, отколкото по-развитите региони. Това е разликата. Е, ще се използват различни процеси за повторен път, е, различна методика за разпределение на средствата при всяка от трите категории региони. И доколкото е възможно, ще се опитам най-упростено да представя методиката за разпределение на средствата за тези три групи региони. Започвам с по-малко развитите региони, където БВП на глава от населението е по-малко от 75% от средното за Съюза. Виждате тук само нагледен пример. Това е измислен пример, а не реален. Първата стъпка в процеса е да се изчисли така наречената празнота в благоденствието разлика между БВП на глава от населението в региона и средното за Съюза. Втората стъпка е да се приложи коефициент, определен от регламента, към тази теоретична сума, в случая 1,3%. Е това отговаря на брутен национален приход, възлизащ на 90% от средното за Съюза. Използването на тези диференцирани коефициенти на основата на относителното богатство позволява на по-малко развитите региони в по-бедна страна да получат повече от по-малко развитите региони в по-богата страна. Третата стъпка е към тези първоначално изчислени теоретични суми е, да бъдат добавени премии, свързани с обществено-економически и екологични фактори, безработица, особено сред младежите, образователни постижения. За е, периода 2014-2020 година имаше само един такъв е, една такава премия само за безработицата. Сега има повече критерии, които са по-разнообразни. За следващия период е, и комисията предлага две съвсем нови премии за емисии от парникови газове и за миграция. Много е малко времето сега, за да навлизам в подробностите на всяка от тези премии, но те са анализирани в документа в по-големи детайли. Следващата категория региони отивам от едната в другата крайност, от по-малко развитите към по-развитите региони. Тези региони имат БВП на глава от населението на средното за Съюза и методиката за разпределение на средствата, разбира се, е различна от тази, която се прилага при по-малко развитите региони. Очевидно тук не съществува така наречения дефицит на благоденствие. Изходният пункт тук е изчисляване – на общото финансиране за всички по-развити региони в Европейския съюз. Както виждате от този пример, който отново е хипотетичен, първоначалното разпределение, отделното, т.е. индивидуалното разпределение стъпва върху 7 различни показателя. Население, два различни показателя за безработица е, лица записани в трета степен на образователната система, БВП, гъстота на населението. Всички тези фактори имат различно тегло от 20% за фактора население до 2,5% за фактор гъстота на населението. В примера, който съм разработила хипотетично, съм взела като пример, само един от възможните показатели население. Това е показател с 20% тегло. Както казах, изчисленията започват от определене на общото финансиране за всички по-развити региони за 7 годишния срок на основата на сума от 18 евро на глава от населението. Така е съгласно регламента за общите разпоредби. Значи, като се умножи общия брой на населението по 18 евро, се получава обща сума на финансирането 26,2 е, милиарда евро за 7 години. Като разбира се, делът от населението е, се умножава по тежестта на фактора население 20%. Тук също съществуват премии, ако е уместно такива да бъдат отпуснати. Но те се отнасят само за двете нови насоки емисии от парникови газове и миграция. Ако в съответния регион има място за прилагането им, те ще бъдат приложени. Основната промяна в сравнение с предходния период 2014 и 2020 година е свързана с теглото на различните фактори, тяхната относителна тежест и разбира се добавянето на двете нови премии. Подробностите отново ще намерите в доклада. Преминавам сега към регионите в преход – Това е една от най-сложните части на процеса, тъй като се извършват няколко вида изчисления. Виждате и от е, самото название на тези региони, региони в преход, че при тях са на лице е, елементи от е, по-малко развитите региони, елементи от по-развитите региони. Това е отразено съответно и в методиката, която е в известен смисъл смесена. Това, което е важно да се подчертае за регионите в преход е, че най-напред при тях има минимален и максимален размер на помощта на глава от населението. Това са фиксирани суми. Минимумът е 18 евро, така е предписан от регламента, а максимумът се постига чрез сложно изчисление – В нашия пример е 80 евро на глава от населението, но всъщност максималният размер не е фиксиран на 80 евро за всички региони в преход, а за всеки регион се изчислява по-отделно и сумата може да варира. 60% от разпределената сума на глава от населението се взема предвид. Има се предвид онази сума, която би получил регионът, ако имаше БВП под 75% от средното за Съюза, т.е. ако беше по-малко развит регион. И разбира се, се добавят и други елементи в уравнението. Както казах, за различните региони в преход, максималната сума на глава от населението може да бъде различна. Ако сравним процеса с този през периода 2014-2020 година. Основната промяна е именно в теоретичната максимална сума, която може да се отпусне за глава от населението. Като тук се е преминало от проценти 40 към 60. И всъщност това е специфичната функция на тази методика, да отрази разликата в прехода. Помощта за региона се определя между минимума и максимума на основата на БВП на глава от населението. В нашия пример тази помощ е 50 евро и се умножава по общото население, броя на населението в региона. Знае, че звучи много сложно, но повече подробности отново ще видите в пълния текст на доклада. Аз дори не съм преполовила изложението си. Виждам, че вече са изтекли 12 минути и надхвърлих времето, което ми бе отредено, но мисля, че си струва да се обясни по-добре методиката. Тук Следващата основна цел, за която се отпуска средства, е европейско териториално сътрудничество. Тук сумата, разпределена на държава членка, е сума, или сбор от четири направления на дейност наземно презгранично сътрудничество, морско сътрудничество, транснационално сътрудничество и сътрудничество с най-отдалечените региони. Трябва да ви кажа, че наистина тук сумата е наистина незначителна в сравнение с отпуснатата през предходния период. Преминавам към фонда за сближаване или кохезионния фонд. Тук наблюдаваме най-голямо намаление на сумите в сравнение с предходния програмен период. Новостта тук е, че се въвежда таван за периода 2021-2027 година. Сумите за отделните държави членки ще бъдат ограничени до една трета от общи, общо разпределените им средства. Тоест сега една трета от общо разпределените средства е максималното, което те могат да получат за кохезия, докато преди това бе най-малкото, което можеха да получат за кохезия. Е, виждате как е, се извършват корекциите в първоначално разпределените е, суми. От една страна има тавани, от друга страна има така наречените предпазни мрежи, чрез които се внасят така, корекции, така посочените корекции. Ако имате въпроси, бих им отговорила. Разбира се, няма време да се спирам тук в подробности. И сега една съвсем обща таблица, която позволява да се проследи развитието на разпределените средства по категории региони. Сравнението е между предходния и следващия програмен период. Виждате, че намалението при Кохезионния фонд до някъде се компенсира от промените за по-малко развитите региони и средствата, които ще бъдат отпуснати от регионалния фонд и социалния фонд за тях. Това са общи заключения и се надявам, че е, оставих време, за да можете да реагирате и вие на това, което казвам. Благодаря много. Не е, съм... Е, не очаквах толкова много. Аз прочетох документа <clears throat> като предложение за мир и смятам, че е много важен, защото Разпределението на средствата от комисията е коректно и честно и логиката на сегашната МФР, преминавайки към следващата МФР, ясно показва. Първо е ясно, че всички държави членки са равнопоставено третирани, което е много важно и в моя прочит също така. От тук насетне всяко промен, всяка промена, промяна ще води до ам, неравнопоставено. Сега сега докладчика колегата Пирински. Uh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря на госпожа Иванова е, за положените усилия и е, е, това, че почти за 15 минути да ни представи тази сложна материя. Както вие казахте, госпожо председател, наистина не бива да забравяме, когато говорим за този преглед и когато го обсъждаме, въпроса, който вие поставихте като основен, а именно честността, коректното третиране, защото това бе голямо притеснение и през последните месеци и през по време на дебата дебата относно кохезионните фондове и въпроса дали те се разпределят честно. Моят аз вярвам, че ние трябва да помислим относно целта на този доклад. Това е според мен наложително от самото ясно и е много важно да, осъз... да разберем, да вникнем в процеса, както като обосновка, така и практическото изпълнение, пък и целите, до които, резултатите, до които води този доклад. Е, има в началото един общ поглед, общ преглед на процеса. Госпож, е, е, госпожа Иванова го спомина в общата политика за 373 милиона. Това тук имаме раз, разпределение между ИСФ и кохезионните фондове Смятам, че тук, госпожо председател, трябва да припомним, че целта на цялото начинение е кохезия, социална и економическа териториална. Това означава преодоляване в разликата на благосъстоянието. В конкретния случай четирите критерии, заложени от комисията, не бива да се забравят. Първо, благосъстоянието относително, т.е. относително богатство, Второ, групата трудов пазар, заетост, безработица, об, образование, демографски въпроси и два нови момента климата. т.е. парниковите газове и миграцията. И тук възниква, разбира се, първия въпрос, как тези два нови критерии имат нещо общо с сближаването с кохезията. Са ли това въпроси, които трябва да се разглеждат по този начин или изискват различно третиране? След това госпожа, госпожа Иванова о, о, о, разясни процеса за разпределение. Та ще припомня трите основни етапа. Първоначално разпределение, привеждане в съответствие на тези първоначални суми и, и третия момент, въпроса на преговори, когато всъщност е, е, тръгваме от критериите към политическите преговори. Това, разбира се, не е обект на доклада, но е засегнато. Първоначалното разпределение и госпожа Иванова, по мое виждане, доста добре е описала двете цели по първите два фонда, а именно заетост и растеж, работни места и растеж. И е, териториално сътрудничество. Разбира се, целта работни места и растеж е, е изключително важно. 316,8 милиарда евро са включени и тук и разбира се основен критерий е, е въпроса за относителното благосъстояние е, отчетено на глава от населението за съответната област и средно за Европейския съюз, както и очертах различните, са взети предвид различните региони. Тук, госпожо председател, ми се струва, че е уместно да отбележим вторият първата стъпка, втория етап от този етап. А, е, именно а, на, начина по който е преразгледно първоначално, кой е, е коефициента, който се отнася. Той се отнася всъщност на базата на брутен национален доход, а не брутен вътрешен продукт. И това е тук се определя относителният дял на дадена област. Е, тук отново имаме три групи в различен процент за различните региони. Това е техническа подробност, но с много интересно важно отражение е, съобразно крайната сума за отделните е, региони е, следващата стъпка за е, преходи. Тук имаме много добро обяснение. Искам само да допълня, че това увеличение с 10% от 9 до 100% се подпомага Финландия, Словения, Нидерландия, Герм... Е, Германия и Франция. Това са страните в е, където има е, региони ползвали тази, това подпомагане. А що се отнася за по-добре развитите региони и трите етапки. Тук имаме критерии за територия, обхват, е, население и седемте показателя, които доуточняват тези първоначални преценки. Териториалното сътру... сътрудничество е, получава 9,5 милиарда евро за четирите насоки в това отношение, в зависимост от населението. Кохезията, сближаването, госпожо председател е, е обхванато в Кохизионния фонд. Това е на ниво държава членка, където имаме 45% намаля... намаляване, е, както чухме, и държавите членки, които са допустими, е, които имат достъп тук. Тук се стига до 4. Имаме 4 етапа. Първо е изчисляването на общата сума на базата на 62,90 е, евро на глава от населението. По броя на населението попадаща. Е, много моля, бъдете крата, казва председателката. Ще спра веднага, госпожо председател. И е, ще отправя петте въпроса, които имам и към комисията. Първо, защо от 95, 92 до, до 100% за за районите в преход в доклада четем, че те, те са отделени от по-слабо развитите и се отчита отстоянието от по-добре развитите райони. За мен това не е достоверен отговор. Защо на намаляването за по-крупни инвестиции и транспортна инфраструктура и тези нужди по инфраструк... фонда за инфраструктура а, се обяснява с 13 държави членки, не се нуждаят вече от такива инвестиции. Един кратък поглед върху трансевропейската транспортна мрежа би показал, госпожо председател, тоталния дисбаланс в състоянието на тази мрежа между Западна и Централна и Източна Европа, смятам, че е неудовлетворително обяснение. По трети и четвърти критерии вече говорих климат и миграция. Защо са включени в кохезионната политика? А, има също така и въпрос дали комисията е разгледала готовността на държавите членки за успешно освояване на тези суми с възможност за съфинансиране и е, управление. И освен това, общия глобалния въпрос за данните. Е, има една окончателна карта в прегледа, където е показано как комисията е класифицирала областите за следващия период. Но това е на базата на данни от 2016 година. Е, имаме ли актуална информация за състоянието на нещата? И накрая, госпожо председател, и вие го казахте, за първи път комисията публикува методология. Трябва да отбележим това с признание, защото това е наистина сериозна стъпка по посока към призната прозрачността. По две минути от тук насетна за изказвания. Имаме няколко записали се за изказвания. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да кажа, че е, е по-хубаво да гледаме напред, е, отколкото назад. Благодаря на госпожа Иванова за начина по който ни представи този изключително сложна материя. Първо, новите критерии, за които говори господин Пирин, истински климат и миграция може би трябва да намерят място в многогодишната финансова рамка. Защото ние така осложняваме още повече нещата, а целта би трябвало да бъде упростяване и по-голяма понятност. Аз подкрепям тази идея но наистина се опасявам, че това малко ще осложни нещата. И второ, общото разпределение на средства за кохезионната политика. Има съкръщения. Още веднъж се извинявам заради Брексита и отражението му върху бъдещата МФР. Но виждаме, че има намаляване на сумата за държавите членки и е създаване на обща възможност за гарантия. Франци. Така че е, наискрено се надявам, че съкръщение от 24% и 4%, които са наистина сериозни, ще бъдат е, о, о, овладени. И по повод казаното от а, е, господин Пирински а, на най-последното заседание а, на върха имаше имаше обсъждане на МФР, където не се говореше за метод, нито за прозрачност. Така че за нас това като комисия по бюджета и по от бюджетната, бюджетния контрол ние трябва да следим. Мислим обаче, че и Сметната палата трябва да удали дължимото на този въпрос с оглед подкрепа на финанс, многогодишната финансова рамка. Две, госпожа Малетич, две минути. Благодаря госпожо Иванова, за чудесното представяне. Всъщност искам да попитам за предлагания коефициент относно националното благосъстояние, защото има намаляване на този коефициент за националния проспоритет. Общата сума намалява, защото комисията предлага по-нисък коефициент, но смятате ли, че това е най-добрия подход и начин? И тази нова формула позволява ли ни наистина да постигнем целите за подпомагане на по-слабо развитите райони? Особено като разгледаме третата втората част на формулата, посветена на е, индивидуално заложени суми и е, населението на, по региони като важен компонент. Но предвид демографското развитие и затрудненията, това са теми, които много обсъждаме, а именно, че е, по-слабо развитите страни губят население, които мигрират, които хората мигрират в по по-развити страни. Отчетен ли е то с момент при изчисляването на нова формула? И не съм убедена, че крайните резултати, макар че тук формулата се прилага стрикно за всички държави членки, всички са равнопоставено третирани но не зная дали това върши. Не, не е все пак, неблагоприятства едни за сметка на други. Благодаря. Благодаря за генерална дирекция регионално развитие, господин Бреска. Моля, дайте отговор на всички поставени въпроси. Благодаря, госпожо председател. Благодаря също така на уважаемите депутати за зададените въпроси. Първо искам да благодаря на Сметната палата за този доклад. Смятам, че той е много полезен, тъй като обяснява съвсем ясно метода на разпределение и неговата работа. Това ще помогне и в преговорите между съвета и парламента. Нямам се сега всички да разбират предложението на комисията. За нас предложението е прозрачно. Споменахте го, госпожо председател. Казахте и какви са част от елементите. Комисията предлага един бюджет, който е 10% по-нисък от 2200 от настоящия. То означава, че ще има урязване на някои елементи. Казвайки това, когато погледнем това, което се опитваме да постигнем, вижда, че сме успели да се съсредоточим върху най-бедните региони и държави членки. В доклада съвсем ясно се вижда, че три четвърти от бюджета отиват на най-бедните такива. И там ще отидат ресурсите по нашето предложение. И втората ни цел е да се опитаме да има балансирано разпределение между държавите членки, което отговаря на степента на развитието им. Когато сравняваме нещата, ще видим, че те е, са почти същите при държавите членки в зависимост от заетостта. Не на последно място, и тук стигам до част от вашите въпроси, опитахме се да смекчим и загубите, защото наистина има а, някои държави членки, които трябва да получат по-малко средства от това, което получават по-настоящем. Причината за това е, че тези държави членки са се развили много положително, независимо от економическата криза. Това означава, че ще има по-малко подкрепа за тях в бъдеще, отколкото по-настоящем. искам да припомня, че предпазната ни кошница е добра, 54% в сравнение с настояща. Това е значителна сума. Казвайки това обаче, за 14-та 2020 година има минус 55%, т.е. има държави членки, които са загубили между 7-13 година половината от сумите. Така че тази мрежа е много по-щедра от това, което имаме сега. Сега, е част от въпросите, които бяха повдигнати от депутатите, защо има намаление на Кохезионния фонд. ще инвестираме между седма и края на тази година повече от 100 милиарда в транспортна инфраструктура. Също така знаем, че за кохезионна политика трябва да се сръчим върху новаторството, върху уменията и по-малко върху транспортната инфраструктура това по никакъв начин не означава, че няма а, да и финансираме така в бъдеще, но е нужен друг фокус. Що се отнася до новите индикатори? Искам да ви припомня, че тежестта е 2%, то е 4%, 4% от целия коктейл такива. Голямата част почива върху БВП, брутен национален доход и така нататък. Защо включваме тези нови е, елементи, защото за социалния фонд интеграцията на мигрантите ще бъде нов приоритет, който не сме е, в миналото използвали и това е, се вижда тук броя на мигрантите, които са влезли в Съюза. Същото се отнася и до Фонда за регионално развитие. Искаме един преход, който а, да бъде ниско въглероден. Това е едно ново предизвикателство за двата фонда. Искаме това да бъде отразено, но, както казах, по-малко някакси поне в нашия метод. И сега, ако ми позволите, още няколко елемента Майки предвид а, административния капацитет, а, да, включили сме го до известна степен, да. Това е един от най-важните елементи в този метод така нареченото залагане на горни граници. Намалили сме го от 2,5% на 2,3, между 2,3 и 1,5%. Това е ясно отразено тук и смятаме, че нашата мисия е да подкрепим тези държави членки, които искат да използват тези средства. Т.е. ние не искаме да ги намаляваме, защото те нямат административен капацитет. И още един въпрос накрая. Да, използваме средни стойности от 13-16 година, сега 17 е нова година. Евростат излезе с нови данни, но комисията още не е взела решение за това, така че не мога да ви кажа дали ще актуализираме или не. Това ще е част от една по-широка дискусия, която отвъд кохезионната политика, тъй като засяга целия бюджет, а не само този тип политика. Спирам до тук. Frau Ivanova, bitte. Thank you very much, uh, Madam Chair, and thank you to the honorable members for your value. Благодаря ви, благодаря ви за ценните коментари. Става дума за бърз анализ, който има и положителни и отрицателни елементи. От една страна направихме го само за два месеца и половина, много кратък период от време и своевременно успяхме да предоставим на вас информация, но отрицателното, което мога да посоча е, че тук не даваме препоръки, както се прави типично в специален доклад. Така че оценка тук няма да има. Не може да отговорим на този етап, тъй като това само дава общите данни. Събираме данните от различни а, източници, както каза господин Пириски, вашия докладчик. Искаме те да са разбираем и добре представени, така че да са четивни. Лично аз мога да споделя своето заключение и своята оценка. Сложен е този процес, взимайки предвид факта, както каза и докладчика, че за първи път Европейската комисия излиза с такъв тип информация, заедно с предложението за О, регламента за общо приложимите разпоредби. Това е добра стъпка напред е, за всички, за вземащите решения, за заинтересованите страни по отношение на процеса. Но пък процесът продължава да си е сложен, дори още по-сложен, както казаха мнозина от вас. Въвеждат се нови критерии, формулата става още по-сложна. За мен лично беше предизвикателство дори да го представя това за 15 минути по някакъв разбираем начин. Мнозина от нас дори научиха нови елементи по време на този процес. Сега опит да отговоря на госпожа Малетич а, за коефициентите. Европейската комисия може да даде най-добър отговор, но не трябва този процес да го разглеждаме само от гледна точка на един елемент, на критериите, коефициентите имам предвид. Сложно се изчисляват различни формули за различни региони. Така че, ако един коефициент падне за нещо, за определен регион, например, това означава увеличение в други критерии, например в социалния фонд плюс и други. Това свиване на коефициентите е много по-низко в сравнение с другите регионите в преход или тези, които са по-развити. Така че трудно е да се каже какво е крайното въздействие на всяко едно намаление или увеличение. Ако ме питате мен, <laughs> мисля, че няма драстична промяна. Не са толкова големи промените. Сега, що се отнася до политическите преговори, няма какво да добавя. Както каза колегата, това не е част от нашия преглед. Погледнахме само първоначалните средства и корекциите. В бележка 19 отбелязваме седми анекс на регламента за общо приложимите разпоредби за периода 14-20, където се изборяват допълнителните суми, които са одобрени от държавите членки по държави. Но на този етап, тъй като процесът тече, повече трудно мога да кажа от това, което пише в документа. Благодаря. Да, явно като Брексит. Никой не знае какво ще се случи. Преди да дам думата на господин Пирински, не, първо ще, не, първо ще приветствам госпожа Каденбах, която си е щупила крак, но господин Пирински отговорете. Yes, uh, you, Благодаря. И аз разбира се искам да благодаря на Генерална дирекция регионално развитие. Господин Вон сподели въпроси, с които съм съгласен. Ще говоря за а, тази идея за а, благоденствието или липсата на такова в сравнение с други. На 15-та страница се говори за един фиктивен регион, където тази празнина е 10 000 евро между доходите на лице там и средния доход в Европейския съюз. 3 милиона и 500 хиляди души живеят там. Фиктивният пример, теоретичната сума е 245 милиарда, за да се преодолее тази пропаст в благосъстоянието, само за този регион. И след това, като се използват всички коефициенти, крайната сума, която се заделя, е 3 милиарда и така нататък. Сега, едва ли мислите, че съм убеден, че ще преодолем такава пропаст от 245 милиарда но, госпожо председател, и въпросът на госпожа Малетич, след всичко това, след като сме направили всичко това, целта на сближаването не е ли да се преодолее пропаста между богатите и бедните? И в крайна сметка постига ли се тази цел? И тук смятам, че при бъдещите стъпки трябва да помислим за това как сближаването работи или си говори, си инвестира и в Европейския съюз, как интегрира всички инструменти в новия период и също така смятам, че Сметната палата трябва да аудитира този процес. И в края на периода картата не трябва да разделя толкова много изток и запад. Защото виждате, че тук има пропаст. Пропаст между тези две части на Съюза. Благодаря. И аз благодаря. Нещо, което не бива да забравяме е, че наполовина намаляват разликите а, в а, богатството между държавите членки. Сега не може да се каже, че нещата са се объркали или не, но методологията ясно показва, че подходът е нормален. А, но държавите членки първо трябва да помислят. Благодаря на госпожа Иванова за това, че ще бъде тук. След това не погасените бюджетни задължения. Господин Салафранка, давам ви думата. Благодаря, госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент. Нека сега говоря за непогасените бюджетни задължения. Правим преглед на данни до 17-та година. Той почива върху информация, която палатата вече е публикувала. Също така сме разгледали съответните документи, с които излязла Европейската комисия. Също така Последните години са направени много елементи, са създадени. Голямата част дават идея за бъдещите финансови задължения по бюджета. Има забавяне във времето между плащането и програмата, но процедурата скоро може да започне малко по-късно. Правят се бюджетни зажения всяка година. Те няколко години може да останат непогасени, докато проектите започнат в този период. Те всъщност са непогасено бюджетно задължение – и съответно има ангажиране средства и освобождаване на средства. Ще покажа как вървят непогасените бюджетни задължения, какви са рисковете, при като се предоставя анализ и съответни решения на този проблем. Can see Uh, Каква е еволюцията на непогасените бюджетни задължения? Те са се увеличили в три отношения. Първо, има увеличение на общата сума. Това е показано с синята линия. Те се увеличават и това е постепенно последното десетилетие. Последните години обаче има а, засилване на пазара от 140 милиарда в края на 7 година на 270 милиона в края на 17 година, което е едно увеличение с 93%. Единственият случай, в който е намалял е 13-та година, но това е по технически причини. Също така има увеличение на този елемент с макар че те са част от бюджетните кредити, те са 25% от задълженията през 17-та година. Бюджетните кредити за задължения има също увеличаване на това повече от една година. 2,1 до 2,7% нарасна през 17 година. Идентифицирахме голямо увеличение на три етапа и тази тенденция се очаква да продължи в бъдеще. Както виждате, комисията предвижда тези цифри през 2023 година. След това можете да видите какво се случва тук. 2007 година по едно Б фондовете са основната, имат основния принос към непогасените задължения. Другата част, която е свързана с онези ангажименти, които са над годината, са на 40%. Това е интересна тема, но сега ще говоря за това как нещата са се развили от 2000-та година на Сетне. Тук се вижда еволюцията на непогасените суми. В вертикалата става дума за сумите в милиарди евро, по хоризонталата бюджетните години на МФР. Тук се вижда застъпване на около 7 години между отделните МФР. Два от аспектите обясняват това. Първо, в началните години на МФР много от елементите, които са свързани с предишната МФР, до момента в който се платят задълженията, задълженията на следващата МФР вече се създават и това пречи на намаляването на непогасените. На второ място, правилата по-настоящем дават възможност на държавите членки да разходят средства от N плюс 2 и N плюс 3, докато в миналото държавите членки са имали две години след края на МФР да изпълнят задължението си по, задължение, по плащанията. Сега има 3 години. Ако погледнем фондовете е, по държави членки и анализирайки а, тези задължения на държ... по държави членки, виждаме, че три държави членки с най-големите непогасени задължения през 17 година са имали най-големите суми по бюджетни кредити. Полша, Италия и Испания са трите държави. Те заедно представляват 40% от непогасените задължения 17 година по тези фондове. Тук се вижда, че ако държавите членки изпълняват програми, изпълняват програми с една и съща скорост, ще е логично дяла на непогасените да е равен на общия им дял от бюджетите кредите, но по различен начин се освояват средствата с различна скорост. Тези разлики се виждат на този слайд за настоящата МФР. Държавите членки с най-голям темп на освояване са Финландия, Австрия и Ирландия, докато онези с най-низкия темп са Италия, Харватия, Малта и Испания. За да се разбере пълната картина, сме включили и е, кредитите по държави членки. Сега ще ви ги представя. Виждате отпадането на кредитите от държавите членки по държава членка по различни причини могат да се откажат от кредитите държавите членки, защото са се отказали от договора или защото общата сума на договорените средства е по-висока от това, което реално е направено. Румъния, България, Австрия са с най-висок дял а, такива средства, от които са се отказали. Полша е сред държавите, които имат най-малко средства, от които са се отказали. Унгария и Франция са другите такива държави. Какви са нашите заключителни бележки? Какви са допринасящите фактори, заявленията, рисковете и възможните решения. Още през 2002 година комисията е казала кои причини водят до непогасени плащания. Те са валидни и през 2012. Първата причина е застъпването на две различни финансови рамки. Второ, отразен, отражение на правилото за автоматично намаляване на кредите – е, рекордни равнища на непогасени задължения са достигнали в миналите години и сигурно ще увели... се увеличава сумата на тези задължения и в бъдеще. Това е, е непосредствено заплашващ ни риск за бюджета на Европейския съюз. Последните причини. Първо, няма да има достатъчно бюджетни кредити в е, последните години на сегашната многогодишна финансова рамка. Вече в е, ежегодния доклад сме констатирали, че високата сума на непогасени задължения много ще ни затрудни, защото през последните години сумата ще се увеличи с суми неразплатени през 2013-2015 година. На второ място ще има недостатъчно бюджетни кредити в следващата многогодишна финансова рамка. И това означава, че Европейският съюз ще има още по-голям обем непогасени задължения. Find... Какви са решенията, които се опитваме да предложим? Непогасените задължения могат да бъдат намалени, като се променят сумите за бюджетните компоненти кредити, плащания и отказ от кредити, като се отстранят причините за увеличаване на непогасените задължения също така. И като е необходимо през следващия период да не се допуска увеличаване на обема на неплатените задължения. Ако комисията не предложи решение, нямаме лоста за въздействие. Иначе е, ще имаме неприятности в този програмен период. Е, правилата за изразходване на бюджета трябва да се опростят, е, трябва да се засичат правилно различните програмни периоди, трябва по-реалистично да се планират плащанията и да има баланс между бюджетни кредити и бюджетни плащания и средствата предвидени за тях. Така ще се избегне лавинния ефект. Благодаря, опасявам се, че ще повторим старите грешки. Сега колегата Сала Франка. Eh, Съвсем накратко, госпожо председател. Това е прекрасен отчет, прекрасен доклад, изготвен от Сметната палата. В него много ясно се посочват изначалните причини на проблема, за който говорим и мащаба му. А мащаба, бих казал, е астрономически. Говорим за 267 милиона. Европейската сметна палата казва, че това е 27% от бю... размера на бюджетните кредити. Разликата между бюджетни кредити и средства за разплащане расте. В много от програмите има значително изоставане по отношение на изпълнение на задачите и освояване на средствата. Мисля, че това е добър пример за значението на проблема върху структурните инвестиционните намерения и проекти. Европейската сметна палата казва, че късно се приемат нормативните актове, освен това има кумулативен ефект на различните натрупвания, т.е. всичко се струпва заедно и това, което е изостанало за плащане от предишния програмен период, се натрупва към плащанията, които започват да бъдат дължими от, в новия програмен период. Всичко е много добре изяснено от Сметната палата и е много добре посочено от нея как проблемът може да се отрази изключително отрицателно върху бюджета на Европейския съюз. Мисля, че трябва в е, финансови регламент е, от 2018 година да имаме предвид, че има нови спецификации и че ние е, непрестанно призоваваме комисията да намали разликата между бюджетни кредити и плащания. Както казва Сметната палата – има заплаха за бюджета на Европейския съюз. Говорим за огромни суми, които могат да затруднят извършването на своевременни плащания или дори да препятстват извършването на плащания в срок. И за това аз мисля, че един от основните ни приоритети за следващата многогодишна финансова рамка, госпожо председател, задължително трябва да бъде Намаляването на размера на неразплатените суми. Длъжни сме да се справим с тази сериозна опасност за бюджета на Съюза. Сметната палата дава някои предложения. Нямам време да се спирам на тях подробно поради изтичащото време, но мисля, че можем само да благодарим на Сметната палата за разясненията и за предложенията. Благодаря, госпожа Гвардия Савал. Había pedido la para hacer algún comentario. Благодаря. Поисках думата, за да коментирам не погасените задължения и направените предложения от Сметната палата. Първо, нещо искам да изясня. Казахте, че през 2014 година не погасените задължения са намалени по технически причини. Не съм съгласна. Те се намалиха по политически причини. Бюджета за 2015 беше блокиран и ние принудихме държавите членки да васират повече средства, за да се разчистят старите задължения. Искам това да изясня. Да, аз бях общ докладчик тогава за 2014 година и помня как бюджета за 2015 беше блокиран. Сега конкретно за непогасените задължения. Тези задължения не следва да бъдат предмет на политическа цел. Често пъти мен ме притеснява начинът по който тези непогасени задължения се използват като инструмент Както каза господин Салафранка, трябва много внимателно да анализираме причините, поради които расте обемът на тези непогасени задължения. Ако проблемите се решават с закъснение, това ще има своето последващо отражение и ще се изрази в увеличаване на непогасените задължения. Ако се замислим, най-сериозният проблем с непогасените задължения е, че те продължават да бъдат изискуеми. И в един момент ще се окажем без средства за тяхното погасяване. Нека се вгледаме в заключенията. Там се казва да се намали обемът на задълженията, на непогасените задължения, трябва да се отнасяме по-сериозно към отказа от бюджетни кредити и да намалим обема на ангажиментите. Това обаче би съставлявало много опасен политически отговор на един технически проблем. Отговорът на този проблем е страната тези кредити, които са и отпуснати, да може да ги абсорбира, т.е. да може да ги освои защото се борим за средства и за повече средства в европейския бюджет, а след това се оказва, че страните не може ли да ги освояват. Но има... Решението е плащанията, средствата за плащания да бъдат винаги по-високи, отколкото средствата, които са ангажирани. И така ще се види, че след време пак ще се окажем в същия порочен кръг, ако съветът не разбере това. Значи трябва сега да авансираме повече заплащания и тогава, едва в последствие, да намалим бюджетните кредити и така да изравним положението. Председателят, аз мисля, че е много полезен докладът на Сметната палата. Първо, той позволява да си създадем обща картина, която показва, че в известен смисъл сме излезли от черната котия. Но мисля, че ще бъде много тежка дискусията между държавните и правителствените ръководители, за да се разпредели частта от фактурата, която се припада на всеки. Мисля, че за момента не можем да влияем върху това разпределение и не знам дали си струва комисията да прави предложение, за да оправдаем дела на всяка държава членка от общия проблем. По отношение на непогасените задължения, ако още сега бяхме приели многогодишната финансова рамка, не знам как щяхме да се справим с плащанията. Действително има разминаване в сроковете на изпълнение на различните програми. Искам да ви кажа, като човек, който идва от конкретно място. Аз съм а, бил председател на Генералния съвет във Франция. А, това е съвет, а, който се занимава с социалните въпроси. И един префект един ден ми каза, а, ни, вие не освоявате средствата от Европейския социален фонд. За да направите отправя молба за 50% субсидия, обаче аз трябваше да се ангажирам с разходи, които до сега не съм правил. Това е парадоксално. Европа фактически стимулира публичните разходи по този начин. Това установих аз от практиката си във Франция. Добре е да се получават европейски средства, обаче те само в ограничени случаи предлагат 100% финансиране. Правилото е, че финансирането от европейски източници не е 100%. И изискването за да могат да се използват тези средства, е операторите да направят някакви разходи, за да могат да се ангажират средствата. Може би в някои държави членки е трудно средствата, които са им отпуснати, да бъдат използвани като, така да се каже, специални права на тираж, защото Европа не гарантира разходите в тяхната пълнота. И в И всъщност това и изпреварване на задълженията, изпреварващо нарастване на задълженията в сравнение с бюджетните кредити и ангажименти показва затрудненията в някои държави членки. В някакъв момент рискуваме да правим разходи заради самите разходи, разходи, ползата от които не е очевидна. Допускам, подозирам, че Европейския съюз в известен смисъл се оказва двигател на публични разходи, вместо да стимулира тяхната економия. В известен смисъл става дума за някаква спекулация. И мисля, че този балон, сапунен мехур, трябва да бъде а, спукан, а, като а, съответно бъдат коригирани кредитите, които се отпускат на държавите членки. Колегата Фернандес. Благодаря. задълженията трябва да се изпълняват. Когато един ангажимент се превърне в изискуемо задължение за плащане, държавите членки трябва да платят. Това е очевидно. Освен това, ако имаме правило N плюс 2 или N плюс 3, няма голяма разлика от към непогасените задължения. Такива все ще съществуват. Мисля, че това е очевидност, с която сме длъжни да се съобразим. Знаем, че многогодишната финансова рамка за политиката за сближаване а, няма да спре през 2020, а през 2023 година. Независимо дали прилагаме N плюс 2 или N плюс 3. Някои държави членки знаят, че през 2020 и 2021 година ще бъдат затрупани с фактури и може би за това не бързат за постигане на споразумение за многогодишната финансова рамка. Това е перверзно. Ако трябва да се плащат стари дългове, естествена е склонността да се забави изпълнението на сегашните програми. И така, новата програма за кохезия няма да почне през 2021, а през 2023 година. И онези, които недолюбват тази политика, ще кажат, я вижте какви закъснения, я вижте какви неразплатени дългове. Та, опираме до въпроса. Това, което е ангажирано да бъде платено, а държавите членки когато не плащат поради забавено изпълнение, трябва да знаят, че продължават да дължат и ще платят в бъдеще това, което е ангажирано. Още нещо трябва да кажа и то е свързано с качеството на проектите. Държавите членки, когато не изпълняват бюджета, те не изпълняват проектите. Общо взето, изпълнението по Кохезионния фонд е в рамките на правилата. И правилото е N плюс 3. Държавите членки по този начин гарантират спадане на качеството на проектите. И мисля, че на това трябва да се противопоставим, защото ние следва да, да гарантираме не само надлежното изразходване на средствата, но и доброто качество на проектите. Госпожо, не зная на коя страница беше, но имахте много е, красиво отцветена схема, която показва как са се развивали неразплатените задължения е, в различните многогодишни рамки. Е, виждате че е, синьото почти изчезва през 2000-та година, а след това през 2007 отново се появява и присъства е, през 2014. Значи правилото N плюс 3 не се зачита, не се спазва. Имаме проекти даже от 99-та година, които все още не са приключени. Да. 94-та година. От 94-та година. Сега. Господин Орел, генерал дирекция бюджет. Съобщаваме на своите слушатели, че преводът приключва. First of all, mevrouw Turtelboom and her team for the good quality of the report and the excellent collaboration uh, with the Commission in the preparation. That was much appreciated uh, on our side. Um,